Ами, ако не постъпят възражения, номинациите ще бъдат а, потвърдени. Председателския съвет има следните предложения за календар за заседанията през 2013 година. 14-17 януари, 4-7 февруари, 11 до 14 март, 15 до 18 април, 20 до 23 май, 10-13 юни, и 1-4 юли, 9 и 12 септември, 7 и 10 октомври, 21-24 октомври, 18-21 ноември, 9-12 декември. Срока за внасяне на предложения за изменения, така предложените да, е, дати е, е в е, вторник. Гласуването ще бъде в сряда. Е, преминавам към един нов регламент. Е, разполагам с три предложения от Комисията по граждански свободи, съгласно член 17 А, от е, правилника за работа на парламента. Става дума за мандата в рамките на три законодателни процедури. Предложенията са преведени на всички езици и могат да бъдат извикани от рубриката